Минаваме към следващата точка от дневния ред, а това е изявление на комисията относно оценката на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка. Благодаря, господин а, а, председател. Става дума за декларация на комисията относно а, оценката на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка. На 11 април 2007 е влезла в сила съответната е влезла в сила съответният регламент, т.е. преди около две години, то, като той замести предишният регламент, който беше останал непроменен близо 20 години. От на този регламент комисията много внимателно следи неговото прилагане чрез редица срещи с страните членки, с представители на промишлеността, представители на профсъюзите и различни работни групи, създадени от комисии. В скоро време комисията ще публикува своя двугодишен доклад и едно предварителните заключение че инвестициите на страните членки в контрола трябва да бъдат увеличени, за да може да се достигне равнището, което се изисква от европейското законодателство. Сред инициативите, които е приела комисията, може да се спомени, могат да споменат насоките, които бяха публикувани и чиято цел е да се осигури хармонизирано прилагане на правилата за време на управление на превозните средства и периодите на почивка. Например, в случая, когато шофьорът трябва да прекрати почивката си поради спешни, някакви спешни обстоятелства. Комисията работи активно за подобряване на цифровите хронотахиграфи. През а, януари бе прият пакет мерки за подобряване на тези системи страните трябва да разработят съответни уреди за контрола на хронотахиграфите. Друг пакет мерки отчита техническите спецификации на хронотафиграфите и той беше обсъден по силата на комитологичната процедура. Тези мерки ще улеснат използването на хронотахиграфите от водачите, като опростяват ръчните операции. Комисията а, в, в резултат на наблюдението си през последните две години заключава, че новото законодателство за времето на управление и периодите на почивка е по-добро от предишното. Комисията а, трябва да убеди страните, а, които не са още възприели тези нови правила, да ги започнат а, да започнат да ги прилагат от 2010 година. Социалните правила трябва да се прилагат хармонизирано в Европа и затова трябва да следят страните членки. А това мога да кажа пред парламента от име на комисията по този въпрос и с а, голямо внимание очаквам да чуя вашите изказвания по този въпрос. Благодаря, господин комисар. Пристъпваме към разискване от името на НП, госпожа Отман Кол. Благодаря, господин председател. Днес като че ли имаше известно объркване след това изявление на комисията. Ясно е във всеки случай това, което бе внесено от моята политическа група като основа за днешните изявления на комисията. Нашият документ е, бе продиктуван от голямата ни тревога, независимо от изявленията и декларациите на комисията ние сме разтревожени, защото дори една минута по-дълго управление на превозното средство може да бъде фатална и също времено може е, не, а би трябвало да бъде наказвана е, и спедиторите би трябвало да се борят е, против едно такова удължаване на времето за управление. Но същевременно, докато стигнеш до едно сигурно място за паркиране, за да можеш да починеш там, за да започне периодът на почивка, също може би трябва да изминеш няколко километра и е, така се удължава времето за управление на превозното средство по един недопустим начин. Въпросът ми е как е, на практика трябва да се действа така, че всички тези съмнения, които аз току-що изразих, да бъдат е, разчистени да бъдат решени въпросите. Мисля, че няма нужда да обяснявам на вас за всички тези, за съжаление, неприятни моменти на практика, но доколкото разбирам, не във всички държави членки е постигнато подобрение на практика. Да, е, естествено има определени насоки, има определени е, препоръки на комисията, но те нямат е, задължителен правен характер и по тази причина практиката на държавите членки е твърде различна и за съжаление неприемлива. Благодаря ви. За групата на социал-демократите за две минути госпожа Тикао. европейски регламент, свързан с времето за управление на превозно средство и за времето за почивка се отнася както за социалните условия в сухопътния транспорт, така и безопасността по пътищата. За съжаление, Европейския съюз не можа да предприеме достатъчно мерки, за да намали броя на пътно-транспортните происшествия. Вярно е, че държавите членки трябва да подобрят инспекциите, контрола, който се упражнява по време на движение. Аз съм, съм докладчик по социалните условия и съм разгледала първия доклад, изготвен от комисията. Този доклад трябваше да бъде издаван на две години, но дойде малко по-късно. Има някои държави членки, които надвишават броя на задължителните проверки, които трябва да реализират, докато други страни не постигнаха целта. В доклада за достъпа до пазара ние въведохме компромисен текст, изискващ контрола по пътищата да не бъде дискриминационен на базата на етнически происход, на мястото на местожителство на превозвача и прочие. Имаме също а, паркинги за безопасно паркиране са по границата с Русия, но те не са достатъчни, затова трябва да се инвестира повече в а, такива безопасни паркинги, тъй като повечето от кражбите, които стават, а, се случват именно на паркинги. Ние поискахме в бюджета да се задели сума за изграждането на безопасни паркинги. Това е свързано с изискването за спазване на периодите на шофиране и на почивка. За това обаче трябва да създадем нужните условия на превозвачите. Благодаря от името на зелените госпожа Лихтенбергер. Да, благодаря ви, господин председател. Моите колеги от е, групата на консерваторите говорят за това, че представителите на сектора се тревожат много, когато се удължи с една минута времето за управление на превозните средства, защото е възможно след това през следващата седмица да има наказание. Да, аз мога да им кажа, че за съжаление задължението за упражняване на контрол в повечето държави членки не се спазва на практика и можем да кажем, че в това отношение е, сега правим първите стъпки на много места в Европейския съюз. Когато един водач на е, превозно средство спре на паркинг, след като 24 часа е управлявал е, превозното средство, никой е, на практика няма да е, приеме е, почивката, имам предвид работодателите. Напротив, те упражняват натиск върху водачите, защото смятат, че колкото е възможно по-бързо, те би трябвало да стигнат до крайната дестинация. Ето това са наистина тревожни моменти. Работодателите настояват за съкрещаване на периода на управление на моторното превозно средство и за по-бързо достигане до крайната цел, защото до голяма степен става дума за бързи доставки, за стоки, които не подлежат на по-дълги периоди на транспорта, но същевременно много често това са опасни товари и опасността при удължаване на времето за управление се увеличава още повече. Затова е крайно време да създадем условията за един по-добър контрол в Европейския съюз. Само говорим от години за тази необходимост, а това е необходимо. Необходимо е не само за водачите, необходимо е и за всички останали, които се движат по пътищата. Благодаря ви от името на демокрация независимост господин Блокланд. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Директивата от как е влезла в сила, има много оплаквания за това, че тя не се прилага както трябва. И затова ние трябва бързо да вземем мерки. Какво е необходимо? Необходимо е, предсказуем, необходимо е предсказуемост. Аз не призовавам да се уеднакват санкциите, те са правомощия на националните държави. Необходимо обаче системата да бъде една и съща. Това е единственият начин, по който можем да преминем от високите и абсолютно неприемливи глоби и да премах към някаква друга по-разумна система. Не може да търпим дискриминация по европейските пътища. Защото става дума за едно сериозно деформиране на вътрешния пазар. примерно във Франция много пъти шофьорите биват глобявани, защото са нарушили времето за почивка или за шофиране с 15 на минути. Другаде са глоби, другаде глобяват 150 евро пак за превишаване на времето с 15 минути. Всичко това, трябва да, всичко това трябва да бъде сложен край. Благодаря, господин Блакланд. А сега преминаваме към останалите оратори. Първо господин Маринеско от името на ЕНП. Благодаря. Благодаря спазването на изискванията за периода за шофиране и почивка е особено важно за поддържане на висока степен на безопасност по пътищата. През януари 2009 Европейската комисия прие пакет от мерки, за да се спре неправомерното използване на тахографите и да се осъществява контрол в по-засилена степен от държавите членки и дали се спазват периодите на шофиране и почивка. Има доста проблеми, които бяха установени при регистрирането на времето за управление. Относно цифровия тахограф, считам, че един от важните аспекти, който трябва да бъде разгледан от комисията, е да се види прилага Директива 22 от 2006 година в националното законодателство и какви са съответния регламент. Румъния изпълни своите ангажименти, но има държави членки, които не са направили това, което поражда трудности при правилното прилагане през границите и налагането на санкции. Имайки предвид двугодишните отчети на държавите членки, аз призовавам Европейската комисия да прецени дали не трябва да бъде преразгледана директивата. Е, регламента, извинете. Благодаря, господин Алански. Господин комисар, дами и господа. Обсъждаме времето на управление и времето за почивка и тяхната оценка. В момента преживяваме економическа и финансова криза, която засяга също и шофьорите на тирове. Транспортните фирми в много страни вече изпитват сериозни затруднения. Сегашната система е твърде сложна. Не е ясно как да се прилагат всичките и правила. Няма научни доказателства, че увеличаването на седмичното време, в което водачите шофират, е, ще доведе до по-голяма опасност. От друга страна, строгото прилагане на правилата и все повече е, правила, които затрудняват транспортния сектор, имам предвид евровинетките, например, могат да застрашат развитието на целият транспортен сектор. Благодаря, господин Либерацки. А сега давам думата на комисара, господин Баро. Господин председател, дами и господа, и слушах с голямо внимание е, изказванията на е, почитаемите депутати. Очевидно това е един регламент, който е в период на улягане. Той има голямо значение не само за сигурността по пътищата, но също така има и социално измерение. И за това бих искал да уверя онези, които изразиха безпокойство във връзка с съдбата на превозвачите и водачите, че комисията съзнава социалното измерение, тя е в контакт с социалните партньори, с експерти от страните членки, за да могат да се уеднакват начините на тълкуване на този законодателен акт. От 30 януари 2009 година има директива, която хармонизира подхода по отношение на глобите ние а, публикувахме документ, така както се изисква от 10 член. И докладът показва, че различните глоби в страните членки, а, как, какви трябва да бъдат глобите и категоризира нарушенията. Трябва да отбележа също така, и с това отговарям на госпожа Дотман а, Кол, а, Вортман Кол, което каза, че посочи, че е необходимо шофьорите да могат да спират на охраняеми паркинги. Знам, че вие се борите, госпожо, за тези охраняеми паркинги да бъдат по-начесто, по, по, по защото иначе шофьорите трябва да, водачи трябва да поправляват по-дълго от, от позволеното, за да достигнат до такъв охраняем сигурен паркинг. Господин Либерацки, ние в никакъв случай не искаме да затрудняваме работата в, в транспортния сектор, но също така знаете, че трябва да се борим с възможните рискове и трябва да се стараем да защитим и живота на самите водачи. Госпожа е с право спомена този проблем. Господин Маринеско, опитваме се по еднакъв начин да оценяваме резултатите. Истина е обаче, че в момента трябва да не можем още да стигнем заключение, трябва да оставим регламента да поработи, да се създадат нови навици. Навици, които сигурен съм ще бъдат от полза за целият сектор. А, необходимо е да се уеднакват малко повече условията на работа, за да защитим и сигурността на водачите, и безопасността на път, път, всички участници в пътните, в движението. Искам да благодаря и на моя приятел Антонио Таяни, който ще продължи да бди тези изисквания да бъдат използвани, да бъдат изпълнявани както трябва. Благодаря а, на всички, които участваха в това разискване. Благодаря за напълно уместните а, забележки и изказвания. Благодаря, господин комисар. Следваща точка от нашия дневен ред. Това е препоръка за второ четене. Определене на допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарно-медицински продукти в храните от животински происход. И докладчик е госпожа Аврил Дойл. hace su aparición, vamos a... Ако госпожа Дойл не се появи, ще прекратим, тъй като я няма в момента, ще прекратим за минута-две, докато тя се появи в залата. Aquí está la señora Doyle, que hace... Ето, госпожа Дол пристига. Идва точно на време. И така, ако сте готова, госпожо Дол, имате думата. <clears throat> Госпожо Дол, когато сте готова, имате думата. Да, следях много внимателно списъка на изказванията и видях, че нашия доклад беше точно за 30, но не виждам господин Ферхойген. Той също е на път. Така че аз предпочитам да изчакам, ако не възразявате, докато дойде комисаря, тъй като ние водим с господин Ферхойген диалог по този въпрос вече втора година. We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes until the commissioner arrives. Ще изчакаме няколко минути, докато дойде комисаря.